трябва да бъде приобщаващ, е, насочен към бъдещето на Молдава в Европа, за да могат молдавските граждани да станат европейски граждани. Благодаря, господин комисар. Имаме 6 предложения за резолюция. Едно от НП, едно от либералите, едно от Обединената левица, едно от зелените, едно от социалистите и едно от Европа на консерваторите и реформаторите. Ще гласуваме по тези резолюции днес по обед. Следващата точка в дневния ред е устен въпрос към комисията за контейнерите, изпуснали, изпуснати в морето и за компенсациите. Въпросът е зададен от Комисията по транспорта и туризма и за да представи устни въпроси има думата господин Брайан Симпсън за 5 минути. Благодаря, господин председател. Аз говоря тази сутрин от името на, комисия, на Транспортната комисия по един въпрос, който толкова дълго време е, се пренебрегва. Това са контейнери, които изпадат от корабите в морето. Много съм изненадан, че в днешното време а, е, хиляди контейнери изчезват, е, голяма част от тях падат от корабите в нашите, в нашите океани. 10 000 контейнера се губят в морето всяка година. И за корабните компании, е, застрахователите го приемат много спокойно и направят нищо. В европейски води се губят 2000 контейнери. Това е, обаче е, е число, което се увеличава с всяка изминала година. Тези контейнери могат да замърсят моретата с токсични и нетоксични материали, те са опасни за корабите и а, местните власти трябва да а, а, чистят а, да, отпадъците. Ние трябва да изпратим един сигнал, че не сме готови да а, толерираме повече това. Морски институт в а, а, в а, а, Холандия а, показа, че причината се крие в някои фактори, недобро закрепване на контейнерите. А, и много е трудно да се прецени а, придвижването на корабите при тежки атмосферни условия, което предизвиква вертикално ускорение, което не е предвидено в спецификацията на корабите. Една конвенция за нетоксични вещества води до големи разходи от страна на местните власти. Парламента изисква от корабните компании да поемат отговорността си. Ние бихме желали комисията активно да се намеси за намиране на решение. Аз искам да помоля комисията да проучи резултатите от проекта Lashing at Sea и да излезе с пред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 решаване. Също така бихме желали е, да видим действие всички контейнери да бъдат добре претегляни и добре инсталирани а, и също така а, да се а, подобрят възможностите за локализиране на липсващите контейнери. Също така искаме от комисията да разгледа а, режимите за за компенсация. И накрая, господин председател, искам да се върна към задълженията на морската индустрия. И е, аз разбирам, че при тежки бури могат да бъдат загубени а, контейнери. Това, което обаче не мога да приема, а, да се загубват контейнери, контейнери поради мърлява работа, поради лошо товарене или поради непокизъм от страна на а, промишлеността контейнерите, които падат от корабите, са опасни. Ако губим 20 000 контейнера годишно, това е неприемливо. Това е заплаха за човешки живот. Морската промишленост проявява на желание да действа. Може би ние, господин председателю, следва да се задействаме. Благодаря. Сега давам думата в отговор, от отговор на комисията на господин Геген Куин. The European Commission welcomes the results of the Lashing at Sea project. It is primarily the role of the International Maritime Organization Роля на международните е, е, организации е да, решава въпроса за загубените контейнери за получаване на международни, за, за организиране на международни действия. Няма европейски правила, които да налагат а, а, теглянето на контейнерите. Този въпрос се урежда на национално равнище или чрез международни споразумения. Европейската комисия не възнамерява да предприеме законодателна инициатива, но това може да се промени, ако международните обсъждания не са достатъчни а, и ако има загуба на контейнери. Преди да предложим нови, да направим нови предложения, Европейската комисия следва да прецени въздействието на подобни операции върху корабоплаването. По третия въпрос за а, системите за проследяване на контейнерите в морето, това може да бъде проучено, но а, това би било е много скъпо а, и трябва много добре да се обмисли преди да се направи подобна система задължителна. Следва да се подобри директивата от 2002 година 59, за да може капитана на кораба да капитана на кораби, които са видяли подобни контейнери в море, да може да докладва за тяхната локализация. Всичко това трябва да се разглежда в рамките на проследяемостта на контейнерите и накрая във връзка с обещетенията за щетите. Това може да се реши а, в а, по силата на директива 20 от 2009 година или 2000 и, о, директивата от 2005 година която който а, урежда въпроса, когато а, нефт се излива в морета. Във връзка с екологичната отговорност а, налага се стриктна отговорност а, за а, оператори, които пренасят е, отровни или вредни вещества. Допълнителните мерки за режим на обещетение за загубени контейнери следва да бъдат е, много внимателно преценени с оглед на принципа на пропорционалност. Комисията смята, че а, е, трябва да се отдаде приоритет на работата на Международната морска организация. Благодаря сега оратори от политическите групи. Първо от името на НП, господин Рике. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, както каза господин Симпсън, в европейските води всяка година се губят хиляди контейнери и това създава опасения по отношение на опасността от замърсяване. Това вече беше казано. Обаче много от тези контейнери много трудно могат да бъдат открити отново, а това вече представлява заплаха за сигурността в морските води, именно за малките кораби и други и морски съдове, например яхти, за прекарване на свободното време. Проблемът е сериозен и за това ние искаме да апелираме към комисията да реагира, да предостави съответна информация и в момента да вземе съответни мерки. Това обаче, за съжаление, не се наблюдава в момента. Съществува много голям хаос и за това ние предлагаме превентивни мерки от една страна, от една страна във връзка с начина на товарене на корабите и закрепването на контейнерите върху тях, а от друга страна трябва да се предвидят възможности, когато бъдат загубени контейнери, те да бъдат откривани, за да могат да се защитават човешки животи, а когато става дума за токсични вещества, съдържащи се в контейнерите, контейнерите да могат да се изваждат от морето с помощта на автоматично активирани радиофарове. По този начин може да се намали екологичната опасност. От друга страна, ще трябва да се създаде възможност за откриване на собствениците на контейнерите, защото ако не се знае на кого принадлежи контейнерът и когато няма възможност да се установи неговото местоположение, тогава е трудно да се претендира по някакъв начин обещетение. Не може само да се установява, че средствата, които са необходими за това, не са на лице. Е, тук става дума за човешкия живот и за околната среда. Благодаря. Благодаря, господин Енрике. От името на социалистите минута, и половина, господин Елкадрауи. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, искам да изразя своето съгласие с казаното от председателя на Комисията по транспорта, господин Брайан Симпсън. Много важен е въпросът с контейнерите, изпуснати в морето. Това е проблем, който не е достатъчно добре познат и се подценява. Поне 2000 контейнери се изпускат всяка година само в европейски води. Това има своите, своите последици и за околната среда, за служителите, за крайбрежните региони. Налага се да се провеждат операции по почистване. Това са все разходи, които трябва да се поемат. Всичко това е поради неадекватното подреждане на контейнерите, поради това, че някои са твърде тежки и прочие. Така че трябва да се действа. Не можем да чакаме Международната морска организация да се задейства. Ние трябва да направим нещо. Европейските органи трябва да са наясно с този проблем и в контекста с, на европейските е, трудово-социални отношения трябва да се предложи е, ново решение е, чрез е, подходящото обучение за начина по който най-добре се подреждат контейнери. Много важно е в този контекст е, да се използват и специални средства за проследяване на местоположението на тези контейнери. Благодаря, господин Ел Кадрауи, от името на групата на либералите. Госпожа Майснер има думата за две минути. Yeah. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Имаше публикации в пресата, че е, един товар с е, маратонки е стигнал до остров и островитяните са били много доволни, че това е станало. Това са, може би, най-безобидните варианти на загубени морски товари. Обаче истината е, че в много случаи действително се причиняват сериозни щети поради загубени контейнери в морето. И ние трябва да направим нещо. Това проличава съвсем ясно. Правителството на Нидерландия директно започна проучвания на този проблем, за да установи защо това се случва. Бяха посочени различни причини. От една страна беше установено, че има европейски разпоредби за обезопасяване на товари, т.е. не са ни необходими нови правила, госпожо комисар. Тук имате право. Всички кораби обаче е, имат е, дневници, но само в 46% от корабите са спазени изискванията за закрепване на товарите. При много кораби Оразмеряването е, също не е спазано и когато става дума за шорци шипинг, е, трябва да се помисли за сигурността на разтоварване. Причина може да бъде неправилното разположение на товарите, а също и старите съоръжения, които са дефектни. Всичко това причинява опасност за околната среда. 70% от е, товарите на корабите потъват в морето и 15% достигат бреговете, а другите просто се движат в морето и представляват много голяма опасност за други кораби, за нефтените платформи, а също и за околната среда. Тоест, ние трябва да проучваме е, при всички морски катастрофи доколко е, се дължат на контейнери и също така е, тези, които експлуатират пристанищата, трябва да спазват правилата и да провеждат редовни проверки. 2000 контейнери наистина са много и аз мисля, че ако проведем проучване проучване за практическа приложимост. Това ще отнеме много време. Ние трябва да действаме веднага. Благодаря, госпожо Майснер и колегата Пашка като последен оратор, представител на политическа група. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Разходите, свързани с загубените контейнери, се губи в триъгълника между транспортната компания, собственик а, а, транспортната компания, особено морския оператор в морето, отговаря за, за безопасността на стоките и а, за спазването на международните стандарти за безопасен транспорт а, на стоки. Първата стъпка, която следва да разгледаме а, в този проблем е да се упражнява контрол за това как как са осигурени контейнерите в кораба. Това трябва да се направи и едва тогава вече можем да преминем към другите правила. А, ние а, едва след като се спасят сегашните правила, тогава може да добавим нови правила към съществуващата законодателство. Благодаря. Сега колегата Хигинс, две минути. Благодаря, господин председател. Моя колега Брен Симпсън повдигна един много важен въпрос и трябва да кажа, че съвсем не съм доволен от отговора, който получихме от комисаря. Тя каза, че не е готова да направи каквото и да било по отношение на приложението на нови правила. Радвам се, че Брен Симсън повдигна този въпрос, защото статистиката показва, че нещата се влушават. Близо 50% от контейнерите носят нетоксични вещества. Увеличава се флотата, която от 1994 година насам нарасна с 150%. Проблема трябва да се... Е, е, е, проблемът е, че се увеличава и скоростта. Тези кораби, и носещи контейнери, сега пътуват много по-бързо. Пътуват с 27 възела, което е много бърза скорост и може да има голяма опасност от катастрофи и сблъсъци в морето. А, друг проблем е и възрастта на флотата. Повечето от корабите са между 19 и 24 години, т.е. могат да се очакват сериозни структурни дефекти. Необходима ни е законодателна инициатива тук. Трябва също така ясна, трябват ясни конвенции е, за отговорността за да се знае точно кой носи ангажиментите, свързани с загубените в морето контейнери, съдържащи нетоксични вещества. Както каза господин Симпсън, най-често тук говорим за човешка грешка, за начина по който са завързани тези контейнери, така че именно корабите и корабните компании отговарят. Благодаря следващия е госпожа Яла Сендра, минута и половина. През ноември се навършват 8 години от е, потъването на престиж и аз е, мисля, че това причини големи щети. От друга страна, стана ясно колко погрешни решения са взимани в миналото. Причина за проблема беше че контейнери са били загубени по време на буря и тези контейнери могат да преминат през стените на танкерите. Проектът Йошинг Сид показва, че в много сектори има недостатъци по отношение на обучението, по отношение на закрепването с мъжете и така нататък. Основно, що се отнася до персонала в пристанищата, там е, не достигат мерките по обучение и контейнерите наистина се превръщат в морски чудовища трябва да се изисква сигурно закрепване на контейнерите и да не се товарят много тежки контейнери на корабите. Тези морски чудовища имат много отрицателно въздействие, основно като се има предвид вертикалното ускорение на корабите. Трябва да се работи в превентивна насока. Тези, които товарят корабите, трябва да бъдат по-добре обучени и да бъдат прилагани съответните стратегии. Естествено, необходими са ни и автоматично задействани радиофарове, за да може да се установи местоположението на контейнерите. А тук може да помогне програмата Галилео. Благодаря на колегата Аяла Сендер. Искам да обърна внимание на всички колеги, че не допринася за вашето е, добро разбиране, ако вие четете с такава скорост вашите речи аз искам да ви посоча, че съществува възможност да предадете предварително вашите писмени изказвания на преводачите, за да могат да се ориентират по-добре. Благодаря за вашето разбиране. Колегата Лайкфрид за минута и половина. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да спазя вашето указание. Радвам се, че в 15 век не е имало Европейска комисия, защото ако е имала такава, Колумб и неговите приятели ще щяха да а, потънат техните кораби, щяха да потънат поради контейнери. Ние знаем много добре кой носи вината за тези контейнери. Знаем и какво трябва да се направи и какво казва комисията. Комисията казва, че нищо не може да се направи. Ние не можем да приемем това. Ние знаем, че неправилното разположение на контейнерите е една от причините за тези катастрофи. И знаем също така, че е, ако не може да се промени нищо в съществуващите правила, то тогава е, кой е, трябва да го направи? Това трябва да бъде направено от комисията. Комисията трябва да се погрижи да се спазват високи стандарти в открито море. Не само екологията е застрашена, застрашен е и човешкият живот, защото тези контейнери потъват в Атлантическия океан, те съдържат опасни вещества и това е е опасно и за хората, които се намират е, на корабите е, в е, открития Атлантически океан. Аз смятам, че трябва да се вземат незабавни мерки от страна на Европейската комисия и да не се изчаква повече с тези обстоятелства. Защо? Защото съществува опасност, трябва да се направи нещо и комисията трябва да предприеме неотложни действия, защото тя отговаря за това. Благодаря на колегата Лайкфрид. А сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Първо давам думата на колегата Пирилио. Винете, господин колегата Пирилио имам предвид. Presidente, non, eh, per la verità non ti sentiva la voce. Сеньор... Извинявайте, господин председател, не ви чух. Смятам, че този въпрос за контейнерите, загубени в морето, който е много важен в момента и който обсъждаме днес, е изключително важен, особено що се отнася до економиката на крайбрежните региони на Европейския съюз. Именно заради това смятам, че комисията трябва да създаде някакъв застрахователен фонд, който да изплаща компенсации за нанесените щети. Трябва да се подобри и безнопасността на корабоплаването чрез по-строги правила и инспекции на начина по който се товарят стоките, особено ако тези стоки са токсични. Необходим ни е застрахователен фонд, нещо, което е искано и друг път. Благодаря. Благодаря на колегата Пирилио. Приключваме процедурата по спонтанни изказвания с колегата Симпсън. Господин председател, мога да бъда кратък. Не съм удовлетворен от е, отговора на комисията на устния въпрос. Разбирам, че трябва да се, преди, е, е, да се призове Международната морска организация, но тя е една бавна организация по На нас ни е необходимо а, а, действие сега. Ако аз изхвърля 2000 тежки контейнера в морето, ще бъда съден. А вие а, а, не може да и, си измиете ръцете като пилат понтийски от този проблем. Това е проблем, който се разраства. Това е сериозен проблем и е проблем, с който трябва да се занимаете. Това не е проблем, който ви позволява да се криете за думи. Трябва да проверим това, трябва да проверим онова. Моля, опитайте се да намерите решение. Благодаря, колега Симпсън ще приключим разискването с изказване на госпожа комисаря. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които участваха в този дебат. Разбирам голямото значение на дебата. Важно е комисията да върви напред. Необходима ни е политика, която да разреши този проблем. Смятам, че този дебат ясно показва значението на този проблем. Всичко това е свързано с защитата на околната среда от гумените патата, които спомена госпожа Майснер, стигнахме е, до Колумб в изказването на един от другите депутати. И тъй като Колумб е минал и през моето пристанище в западната част на Ирландия, трябва да ви кажа, че много се радвам, че е направил своето пътуване. Искам да благодаря на всички, които се изказаха и особено господин Симпсън, който обърна сериозно внимание на този въпрос и който положи много усилия в работата по този въпрос. Уверявам ви, че сме наясно с това, че се губят все повече контейнери в морето. И, както казах по-рано, Заместник-председателят на комисията, господин Калас, разглежда този въпрос внимателно и той смята, че е, е, проблемът е свързан не само с тежестта на контейнерите, но и с начина по който те са завързани, а и много често, както каза господин Хигинс, с възрастта на кораба. Безопасността е нещо, по което не можем да правим компромиси. И за това комисията и по-конкретно комисарят Калас ще обсъди възможностите за действие по този въпрос. Все още, вече имаме обаче доста средства за осигуряване на безопасност, включително и е, за защита срещу замърсяване от контейнери, изпуснати в морето. Именно заради това смятам, че на този етап не е необходимо Европейския съюз да, да предприема нови мерки. Комисията, Международната морска организация работи по въпроса и мисля, че тя е и комисарят Калас смята, че тя е подходящият форум за обсъждане на този въпрос. Проектът подчертава колко важно е да имаме глобален подход по отношение на процедурите и стандартите, за да могат корабоплаващите компании от Европейския съюз да работят на равна нога с тези от третите страни. Комисията е наблюдател в Международната морска организация и изготвя позиции заедно с държавите членки. Уверявам ви, че ще предам резултатите от днешния дебат на заместник-председателя Калас и съм уверена, че той ще разгледа въпроса сериозно. Благодаря, госпожо Куин. С това приключваме разискването и преминаваме към доклада на госпожа Майснер. Интегрирана морска политика, оценка на напредъка до момента. Давам думата на